продукти за хуманна употреба. Давам думата веднага на докладчика Гленис Вилмот. Благодаря, господин председател. Първо, позволете да благодаря на всички докладчици в Сянка за отличното сътрудничество и подкрепата им. Заедно ние успяхме да а, постигнем много за парламента. Благодаря и на литовското председателство за огромните усилия, които вложиха, за да се постигне компромиса на време. Благодаря и на комисията за това, че подготви добро предложение и толкова много спомогна за воденето на разискванията. Благодаря. Първо, защо започнах да работя по това досие? Русия. Преди три години отидах в един център за деца с мозъчни заболявания ракови. И е, там имаше и един млад мъж, Сам Лайт. Казаха ми, че много често не съществува лечение за тяхното състояние, че се изпробват лекарства и е, клиничните изпитвания понякога са единствения им шанс е, за оцеляване. Става въпрос е, за редките заболявания. И а, работата съвместно в рамките на Европа по тези проблеми е от изключително голямо значение. Сега просто това е много трудно и много скъпо, а новия регламент хармонизира нормите в Европейския съюз, като създава е портал единен за електронните а, за подаване на електронни заявки за лечение. Обаче някой почина миналия септември. Във всеки случай работата продължава. Е, и сам, е, въпреки че почина, остава голямо вдъхновение за всички нас и се надяваме, че по този начин ще се подобри и живота за останалите хора. И е, по този начин ще може да се преодолеят редките заболявания или поне ще се подобри състоянието на тези деца. Борим се за по-добри лекарствени препарати. Е, положителните резултати вероятно ще бъдат повече от отрицателните, но в крайна сметка по този начин се създава една изкривена, субективна картина и е, понякога дори опасните изпитвания биват повторени. Така че е изключително важно да има прозрачност в мерките. Всички изпитвания, положителни, негативни, без окончателен резултат, трябва да бъдат е, достъпни в база данни публично, докато се приключи работа по тях. И докато се разреши излизането и пускането на пазара, ще се качват и про, съответно докладите по проучвания. Тези доклади не трябва да бъдат с поверителен търговски характер. Необходимо е данните да бъдат публикувани, да не се задържат. Всички ние трябва да бъдем горди, че Европейския съюз наистина е водещ сега по отношение на клинична прозрачност в името на интереса, здравето и безопасността на а, пациентите, а също така повишаване и на доверието в медицината. Унези клетични изпитвания, които се извършват в Европа, дават възможност наистина да се усъвършенства научните изследванията. И от 2007 година знаем, че тези изпитвания обаче са намаляли с 25% в последните години. Надявам се, че регламента ще обърне тази тенденция, като се облегчат е, изпитванията в презграничен характер, когато има ясни срокове, има сигурност за академичните среди и се въвежда концепцията за изпитвания с ниска интервенция, по-малко риск и по-лесно провеждане четене. Но в крайна сметка основното е защитата на пациентите. Комисията по етика винаги ще участва при оценката на клиничните изпитвания и а, ще ги подпомага. Освен това, а, по отношение на уязвимите части от по населението, информирането на пациентите, изключително много трябва да се направи относно повишаването на тяхната информираност. А, къде желаем повече усилия да вложим участието на самите пациенти? пациенти и по-кратък период за одобрение. И като цяло, мисля, че ние сме постигнали много добър компромисен текст. Отново, благодаря на всички, които ни помогнахте и се надявам, че парламента ще може сега да подкрепи този акт. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Вилмонт. Давам думата сега на комисаря Тонио Борг. Благодаря, председателю. Почитаеми депутати, нека да започна с благодарности. Първо госпожа Уилмот, след това докладчиците в Сянка за усилената работа и за отличното сътрудничество е, по време на разработването на това важно предложение. Съгласен съм с докладчика и на мен ми се искаше да бъде по-амбициозен текста, но това, което имаме в крайна сметка, имайки предвид, че политиката е изкуството на възможното, е добър компромис. Искам да спомена нещо, което каза и докладчика в началото. По време на преговорите а, говорихме за това, че европейските пациенти ще извлекат максимална полза от този текст, както и всички европейски граждани. Но не само европейската фармацевтична индустрия, а не само, извинете, тя. Защо? Защото клиничните изпитвания са ключа към разработването на нови медицински продукти. По този начин може да се променят изпитани и вече авторизирани пътища на лечение това а, или тези изпитвания често са последната надежда за хора, които страдат от а, сериозни или редки заболявания, както чухме от докладчика освен че ще се отполза за пациентите, като насърчават научно-изследователска дейност, инвестиции, инвестиции, които да идват отвън. Тези клинични, клинични изпитвания също така са важен принос към растежа и създаването на работни места. Новият регламент също така иска да се занимава с това, че в последните години критичните изпитвания в Съюза са спаднали с около 25%, докато административните разходи са се удвоили забавянията са се увеличили с 90%. Така че има а, спешна потребност да се действа, да се правят изпитвания в Европа, те да се увеличат, за да може и промишлеността и пациентите да извлекат с полза. Трябва да има висока защита на лицата, които участват в такива изпитвания. И това трябва да е гарантирано. Т.е. по-бързи изпитвания, в същото време обаче по-безопасни такива. Това, което имаме пред себе си, всъщност е един текст, който може да отговори на тези изисквания. Какви са основните елементи? Първо, оптимизирана процедура за подаване на заявление посредством единно гише, европейски европейска платформа и един набор от документи при подаването на това заявление. След това хармонизирана процедура за оценката на тези документи за клинични изпитвания, така няма да има дублиране и няма да има забавения. И едно от най-важните неща мълчаливо съгласие като принцип, който ще се прилага към целия процес на разрешаване или разрешения, където няма да се рискува с безопасността и сигурността, но ще даде възможност на МСП, на научните работници да имат по-голяма правна сигурност. Тоест, ако някакво време изтече някакъв срок и никой не е дал отговор, може да се смята, че заявлението е одобрено. На трето място, одобрена процедура за отчетност което означава, че спонсорите няма да подават на различни органи една и съща информация многократно. След това повишена прозрачност за клиничните изпитвания, дори в случаите, когато нещо е отхвърлено или изменено или одобрено. И не на последно място, клиничните изпитвания, които се правят извън Европейския съюз, но които се цитират в заявление за клинични изпитвания в Съюза, т.е. изпитванията са извън, но заявката се подава в Съюза за разрешение, ще трябва да спазват нормативните изисквания, които се използват в Европейския съюз. И накрая Европейската комисия ще може да провежда, провежда извинете, инспекции, контрол в самия съюз и извън него, за да има необходим надзор на тези изпитвания. Почитаеми колеги, искам отново да подчертая значимостта на този регламент, по който ще гласувате днес. Той ще насърчи клиничните изследвания в Европа и ще има по-голяма надежда за намиране решение на проблемите на пациенти, за които в момента няма ефективно и ефикасно а, лечение. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на госпожа Сартори, която е председател на комисията ИМКО. Тя отсъства. Продължаваме нататък. Давам думата на госпожа Антония Парванова. И тя отсъства. Чудесно. Господин Филип Ювен, Жувен. Monsieur президент, Président, le règlement благодаря. Регламентът за клиничните изпитвания може би ще бъде от много важен характер за тази практика в Европа. Процедурата трябва да бъде хармонизирана на цялата територия на Европейския съюз, което би улеснило провеждането на клиничните изпитвания, които са с мултицентричен характер. Трябва да бъде опростена процедурата, което очевидно ще опрости практиката на тези, които предлагат такива изпитвания и ги провеждат в университетите и също така ще трябва да посоча, че процедурата трябва да бъде съкратена. Това означава, че е, по този начин ще се улесни практиката на академичните изследователи. И четвърто, резултатите трябва да бъдат публикувани. И когато означава за резултати, трябва да се публикуват всички резултати, също и негативните, което ще даде възможност за повече прозрачност, по-голямо доверие в, на европейските граждани в клиничните изпитвания. На първи път е, на европейско равнище имаме добавен риск при е, изследванията и е, това е, се е, проучва в рамките на досиетата за клиничните изпитвания. Това мога да кажа, скъпи колеги, е, трябва тази процедура да бъде ускорена корена, трябва да бъде е, направена по-економична и по този начин ще се даде повече е, шанс е, за новите лечения, също така и за научните кръгове, които се провеждат и очевидно това е и предимство за тези, които произвеждат лекарствени продукти. Благодаря. дойде госпожа Парванова, и така че и давам думата. Thank you, Chair. Uh, Благодаря, господин председател, колеги, господин комисар. Поздравявам Глени за цялата работа, която извърши и Поздравяваме за това, че успешно приключи тази работа от гледна точка на парламентарната страна, работа по досието. От името на АЛДЕ като докладчик в Сянка е, позволете да засегна въпроса, че въпреки е, отношението на съвета, е, регламент е изключително важен за всички в отрасъла. Именно това е насочено към бъдещето на научно-изследователската дейност. Сигурността, безопасността, привлекателността са изключително важни аспекти, отстоявания от е, моята политическа група и аз се радвам, че тези приоритети са отразени в е, споразумението и в е, компромисния текст. Много важно е наистина да има иновация и внимание и грижи за пациентите, съответно уредба на европейско ниво, което е насочено към създаване на заетост и развитие на отрасъла, решенията да се вземат възоснава на прозрачност и отчитане отчитане на приоритетите. Ние а, успяхме да постигнем всичко това в хода на а, а, преговорите с съвета и комисията. Гленис благодаря още веднъж Европейският парламент. Имаше решителна роля а, тогава, когато става въпрос за грижа за пациентите и независим прозрачен подход в изследователската дейност. Надявам се, че този акт ще бъде прилаган успешно и нашата група ще подкрепим този доклад през гласуването тази вечер. Председателя. Благодаря, госпожо Първанова. Сега давам думата на господин Парньо. Господин председател, скъпи колеги, благодаря на Гленис за извършената от нея работа в качеството и на докладчик. Е, наистина беше неотложно да се предложи едно подобно решение, което да даде възможност, например, да се избегне намаляването на броя на заявленията за клинични изпитвания. Между 2007 и 2011 година те намаляха с 25% в Европа. Констатирахме, че сроковете и административните разходи е, станаха напълно възпиращи през последните години и, за съжаление, сме свидетели на делокализация актуализация на изследванията в развиващите се економии и също така нямаме толкова строг надзор върху клиничните изпитвания. Изследователите предлагат да се е, наложи една по-строга законова рамка предвид административните формалности. Така че ние приветстваме подобряването на текста, най-вече гаранциите за прозрачност, които се съдържат в него по отношение на резултатите от клиничните изпитвания, също така ролята на етичния комитет и също така увеличаването на мерките за е, предпазване на уязвими лица и в крайна сметка защита на личните данни. Това са подобренията, които са внесени от Европейския парламент по отношение на клиничните изпитвания за е, лекарства за хуманна употреба. Благодаря, господин Пърню. Давам думата на госпожа Аукен. Вие имате et godt 4 благодаря, господин председател. Ние имаме добро сътрудничество от 4 години и това бяха много е, трудни преговори. Първо искам да благодаря на докладчика за това добро сътрудничество. Благодаря също за това, че сега имаме прозрачност, откритост в е, фармацевтичната промишленост и често може да се е, предпазим от липса на етика в клиничните изпитвания и да извършваме превенция на опасности за здравето на хората, защото много често се случват такива неща. Аз е, искам да установя само, че все още не сме спечелили борбата и сега предвид на преговорите се установи, че Big Pharma, американската фармацевтична промишленост, е, желаят е, да бъдат отменени тези правила ние всъщност обаче действаме само за благото на пациентите и в полза на бюджета. Също така и на почтената фармацевтична промишленост, която желая строги правила и контрол. Благодаря. Милан Каброн. Благодаря. Следващия оратор е господин Карбнох. Благодаря, председателю. Дами и господа, много се радвам, че можем да приключим един от основните законодателни пакети. Благодаря за сътрудничеството. Много се радвам, че постигнахме съгласие с съвета в крайна сметка. Това е едно амбициозно предложение на Европейския парламент за скъсяване на сроковете за одобрение на заявки за такива изпитвания. Мисля, че тези 60 дни са достатъчни. Надявам се, тези 60 дни няма да се използват всеки път в цялостната цялост, а може и за по-кратък период да се свърши работа. Ако измина е дни и няма отговори, то тогава се смята, че е дадено мълчаливо съгласие. Всички участващи страни ще видят, че има упростяване на процеса на даване на разрешение и медицинските изпитвания ще се върнат в Европа. Обществеността в Европа се надявам да види колко е отворен процеса и да се научи да работи с информацията, предоставена в системата. Този регламент ще бъде от полза и на фармацевтичната промишленост, ще даде правна сигурност на индустрията и ще даде възможност за по-ясно вземане на решение. Благодаря, каза председателя. Суса, има думата. Благодаря, господин председател. Позволете най-напред да поздравя докладчика Гладис Уелмет, както и докладчиците в Сянка. Наистина много добре се стикова работата по това досие. Мисля, че сме били винаги честни един към друг, открити и стигнахме до финалния резултат, който според мен е добър. Разбира се, това означава, че би трябвало да гласуваме положително. Господин Борг, имам един въпрос към вас. Не знае точно как да го е, кажа на португалски, но мисля, че така както е, казахте вие, е, да погледнем хората в Европа днес. В крайна сметка, ако по-добре са защитени пациентите благодарение на Европейския парламент, а не на а, комисията от фармацевтичните компании, а, как ще се изтълкува този въпрос? Всъщност предложението се прави от комисията, а парламента и докладчиците, докладчиците в сянка и докладчицата успяха да усъвършенства доклада, да го подобрят, да повишат прозрачността на нормите и отново да поставят приоритета върху безопасността на пациентите. Не би трябвало да залагаме на конкуренция, на компетентност. Благодаря, госпожа Морганти. Президент. Господин Морганти, благодаря председателю. Има много заболявания все още, за които няма ефикасно лечение. За това браво на новите експерименти и новите изследвания. Най-вече не бива да забравяме, че има болни хора. Има хора, които страдат. Често те имат само една надежда нови методи, нови лекарства и само те биха могли да им помогнат. Това се отнася и за десетки семейства в Италия, които биха искали да се лекуват с различни методи, например метода на професор Ван Уни или на клетките, които могат да бъдат отглеждани за различни органи. Аз трябва да ви кажа, че съм срещал с тези хора, чул съм свидетелските им разкази. единствената възможност, сега единствената им надежда е в това. Срамно е, че има професори и лекарства, които отхвърлят този метод, защото той се основава на научни доказателства. Експертите трябва първо да се срещнат с семействата и след това да се стига до някакви заключения, а не обратното, както се правеше до сега. Vielen колеги Herr благодаря, колега Морганти. Сега давам думата на колегата Лиза за минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Днес наистина можем да кажем, че сме изпълнени с горност. Това е конкретен напредък по отношение на пациентите в Европейския съюз и този напредък постигнахме всички заедно. Много изследователи, много лекари и много пациенти чакаха години наред да бъдат отстранени бюрократичните пречки при е, трансгранични клинични изпитвания в Европейския съюз защото само по този начин може да се гарантира добро качество на изследователската дейност. Това се отнася най-вече за институциите, които са независими от фармацевтичната промишленост. Например, в моята страна, там където се използват средства на донори, има желание да не се използват за бюрокрация, а за изследователска дейност полза на пациентите. Искам да поздравя Гленис Вилмот и останалите, че се дава възможност за повече прозрачност, отрицателни резултати от клинични изпитвания не трябва повече да бъдат поверителни. Успяхме също така строгите етични стандарти, които действаха до сега, да ги запазим в действащата директива. Тук коригирахме комисията и благодаря особено на комисар Борг, че той съпътстваше целия този процес. Първоначалното предложение не дойде от него, така че много положителна роля на действащия комисар. Благодаря на всички, които оказаха помощ. Председателството на съвет съвета, докладчика, докладчиците в сянка. Мисля, че това е добър резултат и се надявам да бъде прият е, този доклад с голямо мнозинство. Давам думата на колегата Клас. Вече сме в процедурата на спонтанни изказвания. Благодаря, господин председател. Клиничните изпитвания са неотменно необходими за медицинските изследвания и разработката на нови медикаменти и методи за лечение. По този начин могат да се отстранят страничните действия на лекарствените продукти преди да бъдат пуснати на пазара. Клиничните изпитвания обаче са много чувствителна тема. Става дума за прозрачност, етични въпроси, защита на рискови групи, лица с умствени увреждания, бремени. Един европейски подход за регулиране на клиничните изпитвания е абсолютно необходим е, Изследванията в повечето случаи се провеждат от две или повече държави членки. Настоящата директива имаше пропуски и не беше хармонирана в еднаква степен във всички държави членки. Значи необходима е по-добра хармонизация. Също така сега е възможно да се намали административната тежест. Компромисът е в полза на всички заинтересовани страни. Без съгласието на етичната комисия вече не могат да се провеждат клинични изпитвания. Изясняването на ролята на тази комисия е важно изменение в проекта на комисията. Благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за добра свършената работа и се надявам, че утре резултатът от гласуването ще бъде положителен. Благодаря. Благодаря на колегата Клас. Сега давам думата на колегата Корея Ди Кампус. Благодаря, господин председател. Трябва да заявя, че се засрамих, че не одобрихме текста за сравнителните клинични изпитвания, което много ще, ще да помогне при разработването на нови методи в медицината. Във всеки случай тук реализирахме наистина сериозен напредък. Хармонизиране на процедурите ще със сигурност намали бюрокрацията. Централизирането на цялата информация относно изпитванията също е много важно, така че всички компетентни органи да имат достъп до тази информация. Разглеждането на различно ниво риск, етичните комисии, комисии и гарантирането на прозрачността на резултатите. Всичко това е изключително важно, плюс оповестяването на резултатите. Сега, парламентът много усъвършенства предложението на комисията и за това позволете да поздравя колегата Гланис Филмот, докладчик по темата. Благодаря. Благодаря на колегата Корея де Кампус. Давам думата на колегата Томашич. Hvala vam lijepa. Podržavam prijedlog uredbe, iako ima određenih nedostataka Posebno korisnim smatram mogućnost... Подкрепям в случая този акт, аз мисля, че може да се внесе искане, заявление чрез интернет портал. Това е нещо чудесно, за да могат да се преодолеят трудностите от административен характер грижите за пациентите трябва да бъдат е, винаги приоритетни и е, това е в духа на това предложение, но смятам, че грижите за болните, за пациентите, които могат да бъдат облегчени чрез е, изпитаните медикаменти, трябва да бъдат такива, че да не се ограничава правото на тези, които участват в тестовете. Така че аз не мога да изразя задоволство с отеглянето на неформалния достъп за щетите, които са причинени на някой. Мисля, че по този начин можем да предизвикаме заплаха на голям брой е, клиники, които не са е, толкова е, скъпи, но могат е, в бъдеще да е, задлъжнеят. Благодаря на колегата Томашич. Патрал Невеш, колегата Патрал Невеш. Благодаря, господин председателю. Ще започна с благодарности. Благодаря на докладчиците в Сянка, както и на самата докладчица. Те са работили отлично. Работата на Европейския парламент повиши качеството на предложението, което получихме. Предложението на комисията искаше да оптимизира процедурата, да намали разходите, искаше да заложи усилия, които да насърчат научно-изследователската дейност. Мисля, че достатъчно говорихме за това, но това, което исках да подчертая самата аз, бе, че не бива да се забравя етичния елемент. Директивата от 2001 година наистина даде изключително важна роля на тази етичен, за тези етични комисии и предложението на Европейската комисия не подчертаваше ролята на етичните комисии и ние го добавихме. Така че това е един пример за бъдещата ни работа. Много е важно да има научни изследвания, разбира се, в бъдеще, но не бива да се забравят етичните принципи, които опазват всички, които участват в критични изпитвания. Благодаря. Благодаря на колегата Патрал Нежес. В края на процедурата по спонтанни изказвания колегата Балц. Благодаря, господин председател. Новите медикаменти и новите методи на лечение могат да се окажат много положителни. Те обаче преди това трябва да минат през процедура на клинично изпитване. И подобни изпитвания в момента се подлагат на най-различни правила. За периода 2007-2011 година бяха внесени изменения и това проличава по отношение на пациентите. трябва да продължат тези изпитвания. Трябва обаче също да се защитават интересите на пациентите, също и тяхната безопасност. Това е червена линия, която не бива да се прекрачва. Трябва винаги пациентите да бъдат информирани, най-вече когато подобни изпитвания не дават положителен резултат, за да не се използват отново финансовите средства. Благодаря на докладчик. Давам думата сега на комисара Бог. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които участваха в дебата. Позволете още веднъж да благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка за изключителния ангажимент и работата по този изключително важен регламент, който ще има много голям принос за развитието на медицината и защита на пациентите. Разбира се, когато едно предложение е добро, то винаги се усъвършенства от партньорите. Това е демократически процес. Например, не искам да си измия ръцете в никакъв случай по отношение на казаното по отношение на комисията, защото аз не съм бил, например, на поста си по това време. Просто това е положение, предложение на комисията. Така че аз го стоявам. Но в крайна сметка, що се отнася до етичния елемент? Комисията не иска да наложи никаква допълнителна структура комисии и поетика в държавите членки, защото държавите членки имат различни тенденции. Но а, някои депутати и министри а, се свързаха с мен и казаха мнението си по този въпрос и тогава аз веднага спомогнах разработване изследването в тази посока, като се позових, позовах на етиката, защото, разбира се, аз бих бил последния комисар, който би се отказал от етичния елемент в предложението. И, имайки предвид е, процеса е, на работа, винаги е, текста се усъвършенства. И а, е, много ми е странно а, е, заявлението, че е писано предложението първоначалното от отрасъла фармацевтичния. Много се изненадах всичко това. Наистина се участва в а, е, оценката на предложението. Тогава действително се обърнахме към отрасъла, защото имахме нужда от тяхното мнение по отношение на а, пациент проектите. Но в крайна сметка този текст е, беше съответно свален по предложение на държавите членки в съвета. Първоначалното предложение на е, е, комисията предлагаше един национален а, принцип а, за а, възстановяване, за наблюдение, но в последствие трябваше да оттеглим това конкретно наше предложение. Аз просто бих искал тук да защита първоначалното позиция на комисията и предложението, което, както вече казах, беше усъвършенствано в хода на работата. Така че благодаря наистина по отношение с поразумението, което се стигат по този много важен акт който ще бъде, даде възможност за облегчаване на провеждането на изпитванията в рамките на Европа, а не извън Европа, а това ще бъде в полза на научно-изследователската работа. В крайна сметка ще носе полза и на пациентите в Европа. Благодаря. Благодаря на господин комисар Борг и накрая на разискването давам думата отново на докладчика госпожа Вилмот. Благодаря председателю. Благодаря на всички изказали се днес. Това, което ни безпокоеше най-много, както каза комисаря Борг, е пациентът. Той беше в центъра. Този регламент отговаря на много въпроси. Ще имаме по-малко бюрокрация, с единен портал, трансгранични а, изпитвания. Ще се кандидатства на едно място за тях, а не на много. Много по-лесно, много по-бързо ще става всичко, а пациентите ще е, бъдат в безопасност. Това означава по-добра медицина и това е важното в този регламент. Има по-голяма прозрачност, всички изпитвания, ще имат публикувани доклади, дори неуспешните такива, което е изключително важно. Това е добре и за науката, добре е за безопасността на пациентите, добре е и за доверието от страна на обществеността. Тоест, изключително важно е. Искам да кажа нещо за подкрепата, която получихме от всички. Не си спомням друго досие в този парламент, където да е имало такова сътрудничество и такава добра воля. Имахме подкрепа на докладчиците, работихме в тясно сътрудничество, подкрепата на Европейската комисия и на съвета. И секретарията на комисията ЕМВИ. Те работиха отлично, това трябва да се каже също. Мисля, че сме постигнали наистина отличен резултат работихме с разбиране, дух на сътрудничество. Много ми се иска всички законодателни досиета да се радват на това. Благодаря. Благодаря на колегата Уилмот. С това приключвам разискванията. Гласуването ще се състои е, в 18 часа днес. Следващата точка от е, дневния ред – общо разискване по електронните съобщителни услуги. Става дума за доклада на колегата Кастило Вера по отношение на Единен европейски пазар за електронни съобщителни услуги, доклада на госпожа Херцог за